Dear colleagues. Скъпи колеги, моля заемете местата си, нека да започнем. Всички знаете, че графикът ни не е оптимален, тъй като в момента тече пленарна сесия с участието на господин Ван Ромпой. Продължаваме с точка 10 от дневния ред. Осъществяване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и закон на раздяла. Госпожа Евелин Гепхарт е докладчик по тази точка. Парламентът прие решение за осъществяване на засилено сътрудничество – в един доста чувствителен правен отрасъл, а именно приложимото право при развод и закон на раздяла. За пръв път се прилага тази процедура. Сега давам думата на докладчика госпожа Гепхарт. След това, ако комисията желая да добави нещо по на тази тема, ще й дам думата след което ще има обмен на гледни точки. Госпожо Гепхарт, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, скъпи колеги. Това наистина е нещо ново, а именно засиленото сътрудничество. Вие знаете от предишния легислатурен период, че аз не съм голям привърженик на този процес, като междуправителствен инструмент, но след като първият опит е, завърши неуспешно и в е, е, съвета много трудно можеше да се установи съгласие, а и гражданите бяха доста объркани. Ресорният комисар по това време е, бе доста сдържан. Той всеки път казваше, да, отново трябва да проучим това и това. Ето, че сега новата, новият комисар госпожа Рейдинг реши отново да открие процедурата и да възложи на държавите членки да проучат е, състоянието на нещата. Междувременно вече държавите са не само 9, а 14 и аз е, смятам, че броят на участниците, на заинтересованите може да се увеличи. Това естествено е много важно. Е, много важно е броят на държавите, които ще участват в това засилено сътрудничество, да е колкото е възможно по-голям. И така пленарният състав на парламента с голямо мнозинство е, миналата седмица гласува в полза на това засилено сътрудничество и аз съм убедена междувременно, че това е едно добро решение. Ние в момента не сме водеща комисия, така както беше при предишния легислатурен период, вследствие на промените в правилника за дейността на парламента в момента ние е, сме само е, консултираща комисия. Е, водещата комисия е Юри. Имах среща с е, господин Свивка миналата седмица. Той е готов да работи заедно с нас, да си сътрудничим. Не така както при предишната комисия Юри, където докладчикът по досието не беше готов да си сътрудничим. Така че ние ще продължим с разговорите. Да, ние двамата се срещнахме, разговаряхме, сега не говорихме на родния си език. Използвахме един трети общ език. Надявам се, че добре съм го разбрала. Тъй като се изготвя нов регламент за това засилено сътрудничество, много се надяваме, че тя наистина ще бъде от полза за гражданите и е, също времено ще се ограничат възможностите за надпревара е, при избора на съд, брачните партньори е, ще могат да избират компетентния съд, е, но е, изборът е все пак ограничен, така че да се запази е, по-слабият партньор, да се защити този по-слаб партньор, а е, е, да се ограничи възможността да се подбира е, от един от брачните партньори този съд, който най-добре е, би отговарял на неговите интереси. Това често се е случвало в миналото и в Германия, и в съседните държави. Споразумяхме се с господин Свивка още повече, че е, има възможност за избор. Е, този избор да бъде информиран избор. Тоест, е, двамата партньори, които е, по взаимно съгласие решават да разтрогнат е, брака си, могат да избират, но това е така наречения информа... информиран избор и аз много се радвам, че господин Свивка също би желал да следва тази посока виждам един проблем, но може би съветът или комисията ще ни информират. Става дума за членове 3 и 4 и за текстове, които още по време на предишния легислаторен период ние заличихме, а именно при избора на приложимото право в точка Д е записано е, правото на е, държавата, в която се намира сезираният съд. Тоест, в е, всеки съд на 27-те държави или е, съдилищата, съдебните органи, които евентуално са записани в директивата. Е, е тук Бих искала да знае в крайна сметка какви са основанията за един такъв е, запис. Ние го заличихме при предишния легислатурен период, защото казахме да, това именно дава възможност за това, което наричаме шопинг, т.е. надпревара в подбора на съда. В случаите, в които обаче брачните партньори не са на едно и също мнение, това е записано в точка Д на следващия член, на член 4. Там вече сезираният съд в съответната държава член е задължителен, така да се каже, и се прилага това право. Но и на когато двамата брачни партньори по взаимно съгласие решават да се разведат, мисля, че не бива да се ограничава правото им а инак това, което много-много ми импонира е, че отново се е включило понятието обществен ред, Арде публик. Ние отново откриваме тази мисъл и това понятие тук, защото някои от вас може би си спомнят, че при предишния легислатурен период много настоявахме да се включи този момент и в пленарна зала мнозинството от колегите подкрепиха тази идея и аз ще се ще включа е, тази идея и в становището от името на нашата комисия. Докладчикът ме увери, че той желая да работи много бързо. Членовете на неговата комисия са съгласни с него. Той вече е получил основата за е, работа по това досие и идеята е, че колкото по-бързо се приключи с работата по досието, толкова по-бързо гражданите ще могат да се възползват от новата правна уредба, която би трябвало да бъде в, техния, е, в техен интерес. Сега има и държави е, като Швеция, в които е, нещата са уредени по един определен начин и които по една или друга причина не желаят да се присъединят към този инструмент на засилено сътрудничество. Но при всички положения идеята е гражданите да не се чувстват изолирани или ограничени в правото си на избор на компетентен съд. Става дума за брачни двойки или изобщо за така, брачно съжителство между партньори, които са от различни е, държави, членки или в брачни съжителства с международен характер, най-общо казано. На 27 септември ще трябва да се приеме проекта за становище и аз много се надявам, че до тогава наистина ще успеем да подготвим нещата така, че да бъдат в духа на целите, които сме си поставили, на нашите принципи и най-вече, че ще бъдат в интерес на гражданите. Има много интересни аспекти, свързани и с браковете между партньори от един и същи пол. Има държави, в които това е разрешено, други, в които не е разрешено. Предизвикателство е работата по едно такова досие, но аз се надявам, че с докладчицата в сянка ще работим добре. Благодаря много, госпожо Гебхарт. Сега ще изслушаме представителите на комисията, господин Залевски и господин Састамойнин. Благодаря, господин председател. Позволете ми най-напред да благодаря на Европейския парламент за това, че реагира толкова бързо и ефективно, давайки съгласие за първ път да се осъществи процедурата по засилено сътрудничество. Това действие от страна на Европейския парламент показва, че парламентът и комисията са на една позиция. А именно, че в тази толкова специфична област само няколко държави членки могат да осъществят сътрудничество в областта на приложимото право при развод и закон на раздяла. Докладчикът заяви, че става дума за открито засилено сътрудничество, т.е. в процедурата могат да вземат участие и допълнителни държави. Виждаме, че първоначално желание за участие бяха заявили 9 държави, а към момента те са 14. Надяваме се, че и други държави ще вземат участие в тази процедура. Техните основания за участие в процедурата са свързани с естеството на регламента, който е насочен към гражданите на Европейския съюз. По отношение на предложението за регламент, отправната ни точка бяха разговорите с Европейския парламент и съвета. В рамките на тези разговори бе разработено това предложение. Опитахме се също така да включим и предложенията и коментарите, които бяха отправени към нас. Като цяло се стремим към укрепване на правната сигурност и предвидимостта. Това означава, че съвързващият фактор по отношение на приложимото право ще бъде тясната връзка между съответния брак и приложимото право. Затова отправната ни точка, първият свързващ фактор е обичайното местопребиваване. Ще се използва а, приложимото право на мястото на обичайно пребиваване. Упоменаваме също така и правото на държавата, където се намира сезираният съд. В много малко случаи ще бъде използвано това право по член четвърти. Според нас няма да има проблем с правото на държавата, където се намира сезираният съд, тъй като то се прилага сравнително рядко. Втората цел на директивата е да се увеличи нивото на гъвкавост по отношение на ограничената автономия на страните. Ще се създаде възможност за двете страни да изберат приложимото към казуса право. Смятаме, че ще бъде от полза страните преди това да постигнат взаимоспоразумение за приложимото право. В това отношение също се основаваме на свързващия фактор, така както е залегнал в първоначалното ни предложение, както и на правото на страната, където се намира сезираният съд. Съответният термин за това е lex fori. За да се установи кой съд следва да бъде сезиран, трябва да се позовем на хармонизираните правила, които са залегнали в регламента Брюксел БИС 2. Възоснова на тези правила може да бъде избран на съдът, който да бъде сезиран – По този начин смятаме, че ще се намали рискът от надпревара в избора на съд, в която с предимство ще се, използ, ще се ползва по-силната от двете страни. Това е и третата цел на регламента – избягването на подобна надпревара. Що се отнася до хармонизирането на стълкновителните норми, то това означава, че в крайна сметка съдът ще прилага определено, определени правни норми въз основа на хармонизирани правила. Това е като цяло пакетът от законодателни мерки, които предлагаме за разлика от предложението, представено от комисията през 2006 година, настоящото предложение не съдържа аспекта правила относно подсъдността. Това е така, защото засиленото сътрудничество може да се осъществява единствено в области, по които все още няма нормативна рамка на ниво Европейски съюз. А правилата за подсъдността вече са уредени в европейското законодателство. За това сега поставяме акцента изцяло върху приложимото право. Регламентът ще представлява отделен независим правен инструмент. Е, за това предложението на комисията съдържа и повече членове в сравнение с предложението отправено през 2006 година. С задоволство отбелязвам, че парламентът, както и вашата комисия, възнамеряват бързо да работят по въпроса. Според нас действително е важно да се работи бързо по този толкова критичен политически въпрос. Още преди няколко години комисията направи законодателно предложение в тази област. Според нас, работейки бързо и ефективно, ще можем да намерим решение, което ще бъде от полза за европейските граждани и то в рамките на разумни срокове. Благодаря още веднъж на парламента за извършената до този момент работа. Изявяваме готовност да му сътрудничим и в бъдеще. Thank you. Благодаря ви, госпожо Састамойнен. Сега можем да проведем дискусията госпожа Интфелд. Eh, ehm, ще бъда кратка, господин председател. Подкрепям думите, изречени от докладчика. Хубаво ще бъде наистина да се работи бързо по това досие. Имам два въпроса. За първи път ще използваме тази процедура. а именно съвсем ясно се очертава резултата, независимо от това, че могат да се присъединят и нови държави, нали така? Защото е, кръга на участниците не е ограничен. Към тези 14 държави могат да се присъединят и други. Да, говореше се за надпревара е, при избора на съда. При всички положения много ми харесва тази идея да се защити по-слабия, по-слабата страна в процеса. Но е, е възможно понякога и този, който ние наричаме по-слаб и трябва да защитаваме, той да е, е провокирал, така да се каже, бракоразводното дело, той да е внесъл молбата за развод. Госпожа Лопес, ще помоля за допълнителна информация във връзка с регламента. Съвсем ясно не стана. Какво ще се случи с хората, които имат местопребиваване тук в Европейския съюз, но са от трета държава и в трета държава са сключили брака? а бракът е с гражданин от е, държава на Европейския съюз. Е, дали ще се прилага член 4 или член 3 в случаите на взаимно съгласие, но взаимното съгласие не винаги е на лице, особено когато става дума за жени. Е, тези жени в някои от третите държави са обект на дискриминация – и тогава, ако се прилага член 3, тогава ще има ли право тази жена да подбере е, компетентен съд и приложимо право в държавата, в която пребивава в момента? Госпожа Келер. Благодаря ви. Бих искала да знам дали към момента има вероятност и други държави да се присъединят към държавите, осъществяващи засилено сътрудничество. Присъединявам се към всичко изложено от госпожа докладчика във връзка с измененията, особено що се отнася до съзнателния, информирания избор – Имам следния въпрос. Доколкото разбирам, засиленото сътрудничество не обхваща въпроси, свързани с имуществото. Имущественият аспект обаче е особено важен в рамките на бракоразводни дела. Знам, че е на лице процедура за уреждане на имуществени въпроси, но тя е доста дълга. И ако не осигурим необходимия нормативен инструмент, то това ще е в ущърп на гражданите. Благодаря ви. Няма други желащи да вземат думата. Предлагам тогава госпожа Гепхър да даде кратък отговор на техническите въпроси, поставени от комисията и след това да преминем към отговорите на въпросите. Благодаря, господин председател. към момента все още а, не са поступили искания от а, други държави за участие в процедурата за засилено сътрудничество. Уверени сме обаче, че ще получим такива. когато настъпи подходящия момент и по-точно след окончателно финализиране на процедурата за засилено сътрудничество. И знаете, че комисията ще взема решение по всяко индивидуално искане за такова участие, внесено от отделна държава. Комисията към момента изготвя предложение относно последиците за имуществения аспект, свързани както с сключването на брака, така и с прекратяването на брака. Тоест, последиците за имуществените аспекти във връзка с различните брачни режими – и това предложение се стреми към постигане на съгласуване, т.е. съдилищата трябва да могат да се позовават на хармонизирани стълкновителни норми. Бракоразводните дела включват и аспекти, свързани с издръжката. Тези въпроси са уредени в съответния регламент, както и в Хакската конвенция за въпросите на издръжката. Ще се стремим да разработим структуриран, съгласуван подход, както към имуществените въпроси, така и към въпросите свързани с издръжката. Разбира се, ще вземем предвид коментарите, които бяха изложени тук в, по време на дискусията. Благодаря ви, госпожо Гепхарт, имате думата. Благодаря. Последните думи, които чухме, е, могат да ми послушат като повод да Започна тук с една дълга лекция, още повече, че е, така, отдавна говорим за кодекса, е, така, семейния кодекс на Европейския съюз, е, защото е, всичко това, което говорим сега е, във връзка с е, бракоразводните дела, е, в крайна сметка е, води и до редица други въпроси. Какво става с децата, с издръжката, с е, имуществото и така нататък тези въпроси не се уреждат тук. Тук става дума най-вече за приложимото и единствено всъщност за приложимото право при а, е, бракоразводни а, е, дела. Естествено, че а, е, има редица други въпроси, като тези, които са свързани с имуществото, но а, на европейско равнище няма единна правна уредба. А, и двамата трябва да знаят, че когато се споразумеят за приложимото право и за компетентния съд, това вече ще има определени последствия върху всичко останало, което е свързано с разтрагването на брака, а именно издръжка на детето, имущество и така нататък. Тоест всичко това, което е уредено в Брюксел 1. Така че за това говорим за информиран избор. Е, брачните партньори, е, съпрузите ще знаят е, в бъдеще, надявам се, много добре, съгласно член 3, в момента в който взем, направят своя избор за приложимото право, че от тук това приложимо право ще се прилага и по отношение на всичко останало, свързано с развода. А що се отнася до въпроса за интеграцията да, наистина не мога да отговаря в момента. Вие зададохте въпроса за случаите с жени от трети държави, които са обект на дискриминация, да кажем, в съответните трети държави. Да, това е един изключително важен въпрос. Трябва да се информирам, да проуча нещата и се надявам, че ще намерим отговори на него. Да, Естествено, че е важно по-слабият да има правото на избор и най-вече да не бъде ощетяван, да бъде защитен. В повечето случаи жената е слабата страна. Но когато има едно брачно съжителство, официален брак или е, друга форма на съжителство, рядко по-слабата страна взима решението за развод. Така че това трябва да се има предвид. Естествено, трябва да имаме предвид и всички аспекти, свързани с обществения ред. Но най-вече член трети, тази информираност, избора на приложимо право и компетентен съд е, на основата на съответната информация. Не само единият е, да бъде информиран и да предложи или да наложи съответното приложимо право и компетентен съд на другия, на по-слабия. Ето за това става дума. Всъщност при цялото това много важно начинание. Благодаря много на всички, които взеха думата при дискусията, на всички, които говориха, всички, които задаваха въпроси, защото те е, ми дават е, повод да направят допълнителни проучвания. Благодаря, госпожо Гебхърт. Мисля, че с това можем да приключим обсъждането на тази точка. Съгласно графика, на 27 септември ще бъде представен проекто доклад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 до предложение за регламента за либерализиране на визовия режим спрямо Босна, Херцеговина и Албания. Бяха изпратени мисии и в двете страни като комисията в резултат от тези мисии представи предложението си за регламент на 27 май. Сега ще дам думата на господин Брауер, заместник генерален директор на Генерална дирекция правосъдие. Той ще представи предложението, както и следващите стъпки в рамките на процедурата, особено що се отнася до допълнителните мисии, които ще бъдат проведени през идното лято. След това ще дам думата на членовете на комисията за коментари. Благодаря, господин председателю. Аз ще бъда сравнително кратък при представянето на тези предложения, защото, както и вие казахте, тези предложения са пряко продължение на доклада, който вече имахме възможност да представим на сесия на вашата комисия през април тази година. С оглед на тази оценка комисията прие и представи на 27 май предложението, което днес предлагаме на вашите разисквания и с което се цели да се освободят от задължението за виза гражданите на Босна и Албания чрез изпълнение на известна поредица от задължения, които трябва да се изпълнят. Тук не искам да ви припомням процедурата, която следваме в това отношение, защото тя е идентична с тази, отнасяща се до всички страни от Западните Балкани, спрямо които според Солунската програма Европейския съюз е, се беше ангажирал и се разработва възоснова на пътна карта – основана също така на обективни критерии, критерии, които трябва да бъдат изпълнени от партньорските държави в рамките на този процес. Заключението на нашата оценка беше именно следното, че вече е дошъл момента да се предложи това освобождаване от задължение за виза, като разбира се обаче поставим един междинен етап допълнително, а именно прогрес, напредък от страна на трите държави по определени критерии. Сега, що се отнася до Албана? Албания става въпрос за развитие на политика за реинтеграция на албански граждани, които са върнати в страната. Също засилване на капацитета осъществяващ или прилагаш правната рамка във връзка с борбата срещу корупцията и организираната престъпност и също така ефективното прилагане на приетото законодателство в областта на конфискирането на а, имущество в резултат на престъпността. Още три критерии за Босна и Херцеговина. Първия критерий е идентичен с този за Албания. Става въпрос за е, развитие и изграждане на капацитет за прилагане на приятата рамка в областта на борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Двата други критерии са специфични. Те са свързани с хармонизирането на наказателното право. на федерално равнище и последния критерий постепенното прилагане на плана за действие, прият през март 2010, свързан с електронния обмен на данни между полицейски власти и прокуратура. Тези критерии са ясни, обективни и разбира сме, сме имали възможност да споделим заключенията от този доклад с властите в Босна и Албания. Проверката на напредъка по тези критерии, както и вие казахте, ще се извършва чрез организирането на експертни мисии по места на дата, която ще определим съвместно с властите от съответните държави, като разбира се целта е да направим така, че благодарение на постигнатия междувременно напредък, докладите вследствие на тези експертни мисии да покажат, че тези критерии вече наистина са изпълнени изцяло от двете страни. Времени дати бяха определени за тези мисии, съответно от 5 до 8 август в Босна и от 12 до 15 юли в Албания. Но още веднъж ще кажа, че тези дати трябва да бъдат потвърдени съвместно с техните власти. Преди края на седмицата очакваме такова потвърждение от страна на тези две държави. Ако се спази този график, би трябвало да успеем да предоставим на съвета и на Европейския парламент в началото на месец септември доклада на комисията с оценката вследствие на тези мисии, който доклад, разбира се, ще включи заключенията на експертите. И тогава вече съвета и Европейския парламент следва да се произнесат след като са запознати с всички данни. Още веднъж ще повторя, господин председател, че както сме го казвали неколкократно, става въпрос за строг и обективен критерий. Става въпрос въпрос за съществена политическа цел, която е абсолютно неоспорвана от гледна точка на значението и става въпрос за конкретизиране на политически ангажимент спрямо страните от Западните Балкани и за довършването на приложението на тази цел, така както стана и с Сърбия, Черна гора и Македония миналата година – за осъществяването на едно такова свободно пространство, т.е. пространство, в което има освобождаване от задължението за виза. По време на този процес трябва да подчертая, че е, ние от комисията се радвахме на пълното сътрудничество и на силния ангажимент на службите на всички държави от Западните Балкани и отвъд самите служби изобщо и на политическите власти, и на правителствата на тези държави. По-общо казано, господин председателю, ще кажа, че не сме стигнали до края на процеса, но полуката, която можем да излечем на този етап, е, че този метод беше един много мощен стълб, много е, мощно средство за насърчаването на реформи в тези държави и във връзка с сигурността на пътническите документи, и във връзка с овладяването на миграционните потоци и във връзка с борбата срещу организираната престъпност или още в областта на запазването и засилването на правата на младсинствата и борбата срещу дискриминацията. Във всеки един от тези случаи се проведоха е, буквално зрелищни реформи с подкрепата на Европейския съюз, за да могат тези държави действително да постигнат е, целта освобождаване от задължение за виза. Така че, господин председател, казах го вече, не сме стигнали до края, не сме извървяли целия път, още някои етапи трябва да бъдат извървяни, но ние не се съмняваме в ангажимента на двете държави тяхната воля да се справят с предизвикателството, ние продължаваме строгия метод за оценка, който и до сега сме изпълнявали. И нашата цел е именно да успеем да сезираме Европейския парламент и съвета през септември месец с този допълнителен доклад за оценка. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Брауер. Преди да дам думата на други членове. Може би председателството ще иска да добави нещо. Госпожа Гюсте, заповядайте. Благодаря ви много, господин председателю. Вие познавате ангажимента поет от Испания спрямо Западните Балкани в качеството на председателство именно на Европейския съюз. Ние приветстваме факта, че още от шведското председателство Сърбия и Черна гора, както и Македония, бяха вписани в този списък за освобождаване от задължението за виза. Ние приветстваме техните усилия е, по пътя на е, посрещането на тези цели. Сега приветстваме и усилията, за които току-що говори представителя на комисията от страна на е, Босна и Херцеговина и Албания. така че тези две държави да могат е, да влязат в шангенското пространство. Ние сме убедени, че Босна и Херцеговина и Албания ще продължат усилията си, за да могат да изпълнят е, изискванията, като това ще позволи на парламента да приеме съответното решение, така че гражданите на тези държави да се ползват изцяло от режима на освобождаване от визи. По време на съвета в Люксембург имаше предложение пред съвета и съвета се събра да дискутира това предложение. Очакваме сега резултатите от експертните мисии в тези държави и ще видим до каква степен изискванията ще бъдат изпълнени, за да може процедурата да продължи. Благодаря, господин председателю. Сега ще изслушаме, изслушаме докладчика и докладчика в сянка. Давам думата на докладчика, госпожа Фаджон. Благодаря, господин председател. Реших днес да направя експозето си на словенски язик, защото в момента Словения се играе матчата между Словения и Англия и Словения губи. Им па свето за представител изчерпно. Благодаря на колегите за много подробните изложения. С задоволство отбелязвам, че Европейската комисия в края на мая представи законодателно предложение относно премахването на визовия режим спрямо Босна и Херцеговина и Албания. Благодаря за осъщественото сътрудничество между комисията, Испанското председателство и докладчиците в Сянка. Бих искала също така да благодаря и на властите в Босна и Херцеговина и Албания. За нашата комисия това сътрудничество и работата на властите са от особено значение. Нееднократно сме подчертавали, че процесът за премахване или либерализиране на визовия режим трябва да бъде приключен по отношение на всички държави на Западните Балкани във възможно най-кратък срок. Към момента Косово не е засегнато от а, този процес, а Босна и Херцеговина и Албания се намират почти на финала. Както и комисията отбеляза, и двете държави са постигнали забележителен напредък през изминалите месеци. Предстои посещение на експерти на комисията на място през лятото. Целта на това посещение ще бъде извършване на оценка на постигнатия напредък. Моето лично мнение е, че и двете държави са готови за премахване на визовия режим и че отговарят на всички необходими за това условие. Изпълнението на тези условия е особено важна стъпка, особено за младите хора в региона. Те очакват да им бъде предоставена възможност да пътуват свободно. Според мен понякога изпускаме от очи факта, че тези държави наистина очакват да получат възможност да да се доближат до Европейския съюз. В ситуация на економическа криза, економическият, извинете, Европейският съюз може би не възнамерява, поне за момента, да осъществява по-нататъчно разширяване. Но и дори в тази ситуация от голямо значение е проявата на кораж, на откритост от наша страна спрямо тези държави. Особено при положение, че те отговарят на всички условия за либерализиране или премахване на визовия режим. Имам един въпрос в тази връзка. Защо да не определим и точна дата? Миналата година през юли Сърбия и Черна гора. Бяха получиха от нас съобщение за дата, на която ще се а, извърши либерализиране или премахване на визовия режим и по-точно 1 януари 2010 година. Защо да не поставим, определим такава дата и за Босна и Херцеговина и Албания. Това ще предостави на страните допълнителен стимул. Процесът на либерализиране и премахване на визовия режим до момента беше технически от известно време на сам, обаче това представлява и политически процес особено в Босна и Херцеговина, където през есента предстоят избори и предизборната кампания през лятото ще бъде в разгара си. Двете основни политически партии ще се борят, за да извлекат дивиденти в предизборната кампания. В Албания политическата ситуация също е доста напрегната. Това не бива да ни кара да изграждаме стена между нас и тези страни. Ето защо Европейския парламент трябва да направи всичко възможно за провеждане на гласуване на доклада, непосредствено след представяне на експертната оценка. Във връзка с това бих искала да попитам Европейската комисия дали няма да е възможно да получим доклада за оценка на първото ни заседание на 3 септември. Това ще ни даде възможност да гласуваме доклада на първата пленарна сесия през септември. Така ще затвърдим ангажимента поет заедно с комисията и с съвета да поставим приоритетно акцента върху тези държави. Става дума за техните граждани. Това не е процедура, която цели предоставяне на работни места или на убежище. Става дума единствено за премахването на бариери пред младите хора в региона. Става дума за предоставяне на младите хора на възможност да се запознаят, да се приобщят към европейските ценности. За това трябва да приключим процеса възможно най-бързо. Благодаря ви и сега давам думата на докладчика в сянка. Благодаря, господин председател. Също приветствам предложението на комисията. Знаем от какво голямо значение е за гражданите на Босна и Херцеговина и Албания да имат възможност свободно да пътуват в рамките на шенгенското пространство. Отбелязвам също и големия напредък отбелязан от тези две държави. Този напредък има отражение не само върху процедурата по визовия режим, но и върху двете държави като цяло. Потвърждаваме ангажимента си за продължаване и подпомагане на ниво Европейски парламент на процеса по либерализиране на визовия режим. Разговаряхме с докладчика. Съгласна съм с предложения времеви график. Ще се доверим също и на резултатите от доклада на комисията, като е много важно да приложим същите критерии, които приложихме и по отношение на другите три държави. Уверена съм, че властите в Босна и Херцеговина и Албания наистина са поели ангажимент за изпълнение на условията за либерализиране на визовия режим. Надявам се, че до края на годината ще можем да постигнем и максимално ниво на либерализиране и за двете държави. Благодаря. Госпожа Боцкорт. Dank u wel, voorzitter. Ik zal ook mijn reactie kort geven, want ik sluit me aan bij... Благодаря, господин председател. Аз ще бъда също кратка. Съгласна съм с докладчика. Много е важно да покажем, че държим на думата си. Особено в случая с Босна и, и Херцеговина. Ще бъде не само много важно, но и чудесно да извади младите хора от състоянието на изолация да знаят, е, че много скоро нещата ще се променят. Към края на миналата година ние казахме на комисията, че би трябвало колкото е възможно по-бързо е, да се действа по отношение на Босна Херцеговина и аз съм съгласна с колегите, които казаха, че трябва да се използват, е, да се прилагат същите критерии, които въжаха и за предишните държави. Така че трябва да се определи точната дата при е, второто ни заседание, при следващото заседание през септември, се надявам вече да имаме съвсем ясна е, е, европейска перспектива за Босна и Албания. Имам предвид конкретна дата. За тези хора е много важно да знаят е, кога точно ще започнат да, се, е, да влизат в действие новите визови разпоредби. Господин Позатило. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Присъединявам се към преждеговорившите, особено що се отнася до определянето на дата. Ще подчертая и историческата значимост на днешното заседание, на което, за съжаление, не присъстваме в многоброен състав. Ние самите смятаме възможността за свободно движение за нещо съвсем естествено, защото имаме такава възможност. Но за гражданите на Босна и Херцеговина и на Албания правото на свободно движение е първата крачка по пътя към интеграцията в Европейския съюз. Не бива да забравяме, от какво значение е дискусията, която водим днес в рамките на комисията. Много от гражданите на Босна и Херцеговина и Албания със сигурност, с интерес следят този дебат, тъй като той ще има пряко отражение върху а, техния живот. А що се отнася до властите в двете страни, то либерализацията на визовия режим не означава предоставяне на пълна възможност за свободно движение. Не можем да я представяме пред гражданите на двете държави по този начин. Либерализацията не е свързана за тях с право на свободно движение и на работа в държави на Европейския съюз. Не трябва да създаваме от тях неоснователни надежди и очаквания. Благодаря, господин Позотил. Независимо от това дали присъстваме в многоброен състав или не, вършим работата си тук в комисията и това по никакъв начин не омалуважава значимостта на това, което правим тук. Господин Дюбовер, сега ви давам думата за отговор на поставените въпроси. Е. Благодаря, господин председателю. С ваше позволение ще се изкажа поне по три точки. Действително, комисията не е определила крайна дата в предложението си за премахването на визовия режим. Не сме пропуснали да го направим. Това е изричен избор – Премахването на режима ще стане, когато трите критерия, които още трябва да бъдат изпълнени, се изпълнят. И когато законодателя, а именно вие и съвета, решите, че възоснова на доклада на комисията тези критерии действително са постигнати. Така че съвета и Европейския парламент – могат да решат, когато естествено комисията изпрати доклада, кога и евентуално това може да се уточни в доклада, кога премахването на визовия режим може да се осъществи. Второ, по предоставянето на нашия доклад. Госпожа Файон спомена вашето заседание на 3 септември аз не мога на този етап да ангажирам комисията по предоставянето на такъв писмен доклад. При все това, мисля, че ако вашата комисия го пожелае, бихме могли към датата 3 септември устно да ви запознаем с основните заключения от тези експертни мисии за оценка – като разбира се, писмените версии ще ви бъдат предоставени по-късно. Трети момент, господин председателю, и той е много важен. Бе подчертано от няколко изказали се, именно господин Босотил, какъв, какво е точното приложено поле на това е, премахне на визовия режим и опасността от недоразумение – не само, че комисията напълно осъзнава е, този аспект, но и правителствата на партньорските страни, както в Албания, така и в Босния и Хацеговина, също напълно съзнават този обхват. И за това и в двете държави има информационни кампании, предназначени именно да се избегнат всякакви недоразумения, като се уточнява какви ще бъдат правата, свързани с премахването на визовия режим, но също така и ограниченията. Какво ще бъде възможно и какво няма да бъде възможно, когато бъде премахнат визовия режим и когато е, ще може да се влиза в Европейския съюз. Това е едно изискване от страна на Европейския съюз и е много важен етап – който бе изпълнен от правителствата на тези две държави. Действително, в началото на тази година се сблъскахме с някои ситуации, но те бяха поправени от правителствата на тези държави. Е, тези ситуации бяха свързани именно с е, е, неправилната картина на, на това какво представлява премахването на визовия режим. Но това, което се извърши там, ни успокоява и в двете държави. И според нас тази неправилна оценка или неправилна информация, с която се сблъскахме в началото на годината, вече няма да се повтори. Благодаря, господин председател. Желащи да вземат отношение, например докладчикът или докладчикът в сянка, госпожа Фаджан потвърдите то нашо желио, мое желио. Благодаря ви също и за допълнителните разяснения. Бих желала наистина докладът от мисиите да ни бъде предоставен непосредствено след тяхното приключване в началото на септември. Ако е възможно, моля да отбележите това в протокол от заседанието. Бих желала да се спра и върху информационните кампании, проведени и в двете страни. Смятам, че те допринасят за повишаване на осведомеността на обществеността. С други думи, гражданите и на двете държави осъзнават, че либерализирането на визовия режим им дава възможност за свободно движение, но в, в ограничен обхват. Признавам, че самата аз съм объркана, що се отнася до определянето на крайна дата. Миналата година Европейската комисия определи такава дата, а случаят не е такъв в момента. Thank you. Благодаря ви. Има ли други коментари по тази точка? И така, Докладчикът ще представи проекто доклада си на следващото заседание между 12 и 13 юли. Ще се проведат мисии с участието на комисията през лятото, след което ще гласуваме доклада ако няма други коментари по тази точка, ще преминем към точка 12. Позиция на парламента относно проекто бюджета за 2011 година във вида, в който е изменен от съвета, раздел 3, комисия. The item the of my second working ще бъде представен на вторият работен документ относно проекто бюджета за 2011 година. Този работен документ е съставен от мен самия в качеството ми на председател на нашата комисия. Предоставен ви е екземпляр от него. Ще се опитам да изложа основните елементи от това проекто становище. Como saben, es el borrador de opinión que corresponde emitir. Да, основните моменти в становището. което ще излезе от името на комисията Либе. Това становище е, е насочено към бюджетната комисия. Проектът за становище вече е раздаден. И на следващото заседание на 12 и 13 юли ще го обсъдим. На 2 септември ще е, проведем гласуването. Тъй като още на 8 септември ще трябва да представим становището в бюджетната комисия. А преди 8 септември има само една дата за заседание 2 септември. А що се отнася до измененията, ако вие наистина желаете всички изменения да бъдат е, преведени, то тогава срокът за внасяне на изменения трябва да бъде 18 август. Това е по време на лятната вакансия. А инак е, можем да отложим датата до 26 август за внасяне на изменения, ако не държите обаче те да бъдат преведени на всички езици. Защото на 26 август е, парламента възобновява работата си след лятната вакансия. Не зная дали ще се съгласите с датата 26 август, 12 часа, като крайен срок за внасяне на измененията. Е, чухте вече е, така, какво мога да кажа към становището. Документът вече е раздаден. Започва се с економическата, финансовата криза, която засяга всички държави членки. И в този контекст се налагат ограничения в бюджета. Възможно е съветът да намали средствата в проекта за бюджет, така че ние трябва да бъдем много предпазливи и скромни в нашите искания. Пилотните проекти не бива, в крайна сметка, да възлизат на огромни суми. 14 са предложенията за пилотни проекти, а преди това сме имали само две предложения. Така че в рамките на бюджета, който се полага на комисията Либе, ще трябва да се оправяме и с всички допълнителни разходи по проекти, така че очевидно този път няма да можем да изпълним всички желания и искания за проекти. Струва ми се, че е важно да се спрем на три глави или три раздела. Първо Frontex, това е обичайната точка също ревизия на така, разходите във връзка с материала и така нататък и с техническото оборудване. Сега не си спомням за целият този раздел в рамките на комисията Либе какво се предвиждаше, но във всеки случай по отношение на Фронтекс имаше едно предложение за резерви, които в случай, че постъпи искане за освобождаване на резервните средства на средствата по фонд резервен от Фронтекс трябва да бъде подадено това искане, те могат да бъдат предоставени. Трябва да направя справка, за да ви информирам за точните цифри. На второ място Европейската агенция по основните права. Тя също е поискала увеличаване на бюджетните средства, но това едва ли би могло да се направи. Макар, че е много разумно, защото агенцията се намира в една фаза на развитие в момента на доизграждане. Либе винаги е, е подкрепила Агенцията за основните права и едно увеличение на бюджетните средства за агенцията в размер на 5% ми изглежда много подходящо и разумно. Е, дали е, по другите пера, по които се иска увеличение, ще можем да отговарим така положително, това е вече друг въпрос. Е, има така редица волеизявления в тази посока, но ще видим какво в крайна сметка може да се направи. Що се отнася до е, пълномощника по защита на данните, е, там е, също се искат повече средства от две страни, така да се каже, са подадени исканията в това отношение. Е, ще трябва да се свържим с е, съответните служби и да се опитаме, естествено, да отговорим на тези желания. Може би сега, е, изразявайки вашето мнение, по време на дискусията ще ми напомните и за други важни моменти – да, много бих искал да проведем една първа дискусия по становището. Може би в началото да чуем все пак комисията. Имате думата. Госпожа Парият. Имате думата. Госпожо Парият, ще ни кажете ли нещо? Много ви благодаря, господин председателю, за встъпителните ви думи и за представянето на становището. Няколко предварителни бележки. Действително, във връзка с подготвителните дейности и пилотните проекти, мога само да поздравя вашата предпазливост и изказаните резерви във връзка с необходимостта да се ограничават възможно най-силно тези подготвителни дейности и пилотни проекти. Искам да напомня, че в рамките на съществуващите програми разполагаме или с възможности за общностно действие, или с бюджет за техническа помощ, който може да ни позволи в някои случаи да финансираме някои от тези действия и в някои от случаите някои програми предвиждат вече такива действия. Така че в момента правим точно това. Получили сме списъка от Генерална дирекция бюджет с предложенията и в момента подготвяме нашите отговори на предложенията. Затова ще кажа още веднъж, така както и вие го уточнихте, желателно е да се придържаме към онова, което представлява истинска добавена стойност в рамките на това, което вече съществува, съществуващите програми и онова, което не може да се финансира сега в рамките на нашите общностни разпоредби. Сега, във връзка с Frontex, може би едно обяснение по начина, по който заявката и искането за бюджет е, бе формулирано. Знаете, че ние отчитаме финансовите перспективи, бюджета предвиден в рамките на финансовите перспективи и на таваните, които са предвидени. И втория момент е, че ние отчитаме при изчислението на заявките и на исканията на кредити сумите, които не са били освоени през предишните години. А именно за бюджетните кредити всъщност трябва да добавим тези суми, които се разпределят последния начин за предишните суми. Значи за Frontex 85 милиона и половина за 2010, а ние искаме 88 милиона. Миналата година бяха поискани 80, бяхме добавили още 5 милиона и разполагаме с излишък от около 6 милиона евро. Фронтекс разполага с този резерв, така че този резерв трябва да се използва преди е, ние да отпускаме нови кредити в Frontex. Предложили сме също така едно замразяване на щатната бройка в Frontex е, заради много свободни бройки много свободни длъжности в момента в Frontex. Има 44 такива свободни е, щатни бройки в Frontex. Това е възпрепятстваща мерка за искането на допълнителни кредити, докато тази бройка остава свободна. Но разбира се, ще има увеличение на кредити във връзка с оперативните разходи и в частност свързани с предложението за преразглеждане на Frontex който в момента се дискутира. Така че този подход да се отдели някаква сума за резерв е напълно правилен според нас. Това ще ни позволи да видим как се развиват нещата и да решим съответно дали ще трябва тези кредити да е, бъдат предвидени или не. Сега във връзка с Агенцията за основните права. Тук също споделям вашия предпазлив подход – така както и при Frontex. Проследили сме предвидени, предвидените суми с оглед на финансовите перспективи, а от друга страна е вярно също, че агенцията добре освоява бюджетния се капацитет. Това е много положително. И можем само да одобряваме и да сме задоволени от е, извършената е, работа от агенцията във връзка с събирането на данни. Така че най-общо казано, не се противопоставяме на увеличаване на кредитите на тази агенция, до толкова доколкото увеличението остане разумно и отговаря на действителни нужди, които се посочват от агенцията. От друга страна, в момента също разглеждаме възможността за допълнително финансиране по силата на интегриране на дейности по третия стълб, за които нашата оценка е от около 2 милиона евро. Мисля, че ваше предпазлив подход в случая за увеличението на кредити за тази агенция се радва на нашата подкрепа. Сега, що се отнася до работната група по член 29? Разбирам, че тази група има потребности и ние като вас в момента дискутираме с секретарията с, и с председателя на тази работна група. Трябва все пак да припомня, че една голяма част от финансирането на тази работа идва от това, което наричаме глобалния бюджет, т.е. Е, сумите, които се предоставят от комисията за всички генерални дирекции, за мисии, съвещания, организиране на експертни групи и така нататък, така че изключително ограничени сме във възможностите си. за това. и тук трябва да сме много предпасливи. Не владеем в цялост е, възможност за отговор в случая. Благодаря, господин председател. Благодаря. Господин Ван де Камп. Благодаря ви, господин председател. Първо, много сърдечно ви благодаря и комплименти за много балансираната структура на, вашия, на вашето становище. Много спокойно, разумно изглежда разпределението на разходите за комисията Либе. Това първо като констатация. А сега все пак ще ви попитам как да разбираме нещата относно пилотните проекти и различните подготвителни дейности. Каква е вашата стратегия в това отношение? Така че в рамките на бюджетната комисия предложените от Либе пилотни проекти да бъдат е, одобрени. И е, може би не е зле да помислите за една стратегия, така че да не получим отказ. Да, говори се за економии, И тъй като става дума за економии, е, ще ви е, попитам се пак е, какви ще бъдат приоритетите. Да, добре. В Холандия много се пести, но не бива да пестим поголовно. Трябва все пак да определим какви са приоритетите и да степенуваме в опитите ни да спестим средства. По отношение на Франтекс е, нещата са относително ясни. А сега по отношение на Агенцията за основни права разбирам вашата сдържаност, но тези 5% са само една първа стъпка. Ако има възможности за повече средства, естествено е, аз бих подкрепил отпускането на повече средства. Това е моята първа реакция на вашия доклад. Благодаря ви, казва председателят. Госпожа Келер, имам няколко въпроса и коментара по работния документ. На страница 2 се упоменава за освояване на средствата по точка А. Споменавате също и мерки по спешност при наличието на големи потоци от бежанци. За тази цел са заделени 3,7 милиона, но доколкото знам, тези средства до момента не са били използвани. Не знам дали е целесообразно да продължаваме да ги заделяме. А що се отнася до Frontex, то той, агенцията разполага с доста значителен резерв. За нейното финансиране са били заделени около 10 милиона, които обаче не са били освоени. Трябва да си зададем според мен въпроса защо тази сума не е освоена от Frontex. Действително ли агенцията се нуждае от средства в такъв размер. Ако установим, че няма нужда от заделяне на такива суми, то мисля, че е разумно и да не ги заделяме. Споменава се също, че ще бъдат заделени и 3 милиона под формата на допълнителни приходи за Фронтекс. Какво точно се има предвид с тези допълнителни или странични приходи? Става дума за средства ли, които не са били освоени от Фронтекс. А що се отнася до Агенцията за основните права, то разбирам, че тя е отправила искане за заделяне на допълнителни средства и е било взето решение за увеличаване на финансирането и с 5%. Не знам дали сте определили тези 5% въз основа на договора от Лисабон? Или сте използвали някакъв друг критерий, например увеличаване на натовареността на агенцията с 5%? И ако вземем за отправна точка натовареността и то извършени ли са някакви проучвания в тази насока, така че да се определи с размера на допълнителните средства. А що се отнася до Агенцията за информационните системи, чието създаване все още предстои, то съгласна съм с вас, че е очудващо, че са заделени такива значителни средства за структура, която дори все още не е създадена. Мисля, че трябва да помислим дали изобщо трябва да инвестираме при това толкова крупни суми в структури, за които все още не сме получили зелена светлина. Мистер Бозутил. Господин Бозутил. Благодаря, господин председател. Благодаря също и на комисията за експозето й. Имам няколко коментара. Например, във връзка с пилотните проекти. Съдейки по представения ви документ, то през 2009 година е имало три подготвителни действия и са били изпълнени два пилотни проекта. Трябва да запазим присъствието на Либе в тази толкова важна област. За тази цел, според мен, трябва да извършим координирани действия на ниво всички политически групи. Така ще можем да запазим присъствието на Либе в областта пилотни проекти. Ако не извършим такива действия, то е вероятно и да не получим зелена светлина от Комисията по бюджета. Сигурен съм, че а, когато назрее моментът, ще бъдат внесени допълнителни искания за пилотни проекти. Но за момента е много важно на ниво всички политически групи да предприемем координирани действия в това отношение. Що се отнася до финансирането на Фронтекс, не споделям гледната точка на комисията. Поради една проста причина предстои преглед на мандата на комисията, по който аз съм докладчик. По всяка вероятност комисията ще има възможност да придобие собствени средства. Ето защо очаквам това по някакъв начин да бъде предвидено в следващия бюджет, вместо да чакаме да се приеме нормативна рамка и така да изгубим цяла година. Според мен важно е, както за комисията, така и за Фронтекс, да заявят пред нас какви са финансовите им планове. Що се отнася до службата за оказване на съдействие в областта на убежището, Доколкото знам, все още не е бил назначен дори директор на тази служба. Добре е комисията да ни предостави информация за това как ще се използва бюджетът за тази служба, който вече е бил гласуван. И има ли някаква вероятност тази служба да бъде създадена и да започне дейността си до края на тази година. Иначе няма да има никакъв смисъл за нея да се предвижда бюджет. От особено значение са също увеличава неразмера на средствата за фонда за бежанците и за външните граници. Загрижен съм обаче за липсата на информация по отношение на тези фондове за липсата на преглед на освояването на средствата по тях. Дали тези средства са били използвани достатъчно ефективно и ефикасно? Създадена ли е добавена стойност по отношение на тези фондове? Вече нееднократно сме поставили този въпрос и мисля, че е много важно да получим информация по него. И накрая няколко думи за Европейската агенция за основни права. Ако тя е направила заявка за увеличаване на финансирането, то трябва да подходим гъвкаво към нея, но трябва, разбира се, да има и основание за заделяне на по-голяма сума. Bien, gracias. Como comenté en mi primera intervención, eh... Благодаря. Както казах в моето изказване, контекста не е само контекст на економическа криза. заради която съвета и държавите членки ще възприемат някакви бюджетни съкръщения, но контекста също така е влизането в сила на Лисабонския договор и има вече нови правила. Ние сме в предварителния етап на процедурата, т.е. становище, което ние трябва да предоставим на комисията. И съжалявам, но в тази нова рамка на взимането на решение – ще разполагаме само с едно единствено четене между парламент и съвет. Ние сме едно от действащите лица в тази законодателна процедура. Така че във всички случаи става въпрос за едно единствено четене между парламента и съвета. След това може да има само една помирителна процедура, като изхода трябва да бъде потвърден и от двете институции. Какво предлагам всъщност? в тясно сътрудничество с докладчика в Сянка, който присъства тук, господин Ваден Камп. Мисля, че има и друг докладчик в Сянка тук. Та, ние помежду си, господин Алаваро също, та, ние трябва да се съберем за да си определим приоритетите, защото, както виждате, по този първи доклад аз не съм определил такива, въздържал съм се от това, тъй като има доста предложения, 14 на брой. Пилотните проекти, подготвителните действия. Така иначе трябва да се съберем, за да си определим приоритетите. Кои ще бъдат онези приоритети, по които ще има консенсус между групите, съставляващи нашата комисия. Така ще можем да защитим тези проекти заедно. Мисля, че на този етап, след влизането сил на Лисабонския договор, е много важно да се настоява на качеството на проектите и да се изисква възможно най-точна информация, за да се разбере точно къде са проблемите при изпълнението на бюджета и къде има проблеми с ефективността при изразходването на средствата. Мисля, например, за контрола на границите. Много често си говорим тук за това. Въвеждането на второто поколение ШИС, както и при освояването на бюджетите от Фронтекс. Мисля, че все пак разполагаме с някаква свобода на действие. Имаме още време, за да можем да дискутираме през юли и да определим приоритетите за увеличенията на бюджета, които според нас са приемливи. Разбира се, и в контекст на криза, много съжалявам, но бюджета за нашата област на действие все пак се увеличава с повече от 12%. 12,8% по-точно. Мисля, че всички агенции увеличават бюджета си пропорционално, съразмерно с техните изискания – с изключение на Агенцията за основните права, която иска по-голямо увеличение. Дори бих казал несъразмерно увеличение, защото агенцията иска увеличение с 50%. 50% спрямо предишната година. Спрямо бюджетния ред от миналата година. Разбира се, че може да се предвиди увеличение на бюджета. Това е нещо съвсем разумно. Нека да останем съвсем открити е, в диалог с агенцията. Знаете, че те поискаха среща с мен. Тоест, аз поисках среща с тях, за да разбера защо се иска такова значително увеличение. Мисля, че не е предпазливо да се приема 50% увеличение. 10 милиона евро допълнително. 10 милиона в повече от 20 милиона, с които разполага агенцията. Но нека разбира се да останем открити за някакво увеличение от около 5% или над 5%, ако групите са съгласни да подкрепят подобно нещо. Трябва да видим как всъщност ще оправдаят това искане. Така или иначе, аз за това искам контакти с докладчиците в сянка, всички докладчици помежду ни. Така че следващия път, когато през юли се съберем, вече да сме определили по-прецизни приоритети във връзка с съществуващите програми. По определени от нас и съгласувани критерии. Коментари от страна на комисията? Yes, the Commission. I, I understand there was, uh, il y avait une question. Oui, j'ai quelques, eh, quelques questions qui m'avaient été... Да, действително, постъпиха няколко въпроси и ще се опитам да им отговоря. Относно въпроса на госпожа Келер за освояването на кредитите от Frontex, мисля, че съществува обяснение то е следното. Късните искания от страна на държавите членки осъществяването на съвместните програми се извършва сравнително бавно и държавите членки правят заявките си доста късно. Това обяснява една част от излишъка, който е останал. Сега, що се от отнася до приходите, за които се говори. Това е бюджетен механизъм, който е доста сложен. Когато комисията и т.е. бюджета не се освоява, става въпрос за кредитите от предоставяне на агенцията, постъпва едно нареждане възоснова на тези пари, които пари се връщат всъщност и има един бюджетен ред, който е в резултат на неосвоените суми. Така че тези суми се връщат в е, общия бюджет, но отново след това се е, насочват към съответната агенция и то преди да се предостави бюджета за следващата година. Точно за това се наричат по този начин е, приходи. Сега, що се отнася до Агенцията за информационните системи, искам само да подчертая, че тези кредити са всъщност кредити в резерва. Ние считаме, че ако целият законодателен процес протече нормално, агенцията може да бъде създадена през 2011 и тогава ще можем да започнем да назначаваме персонал – точно за това поискахме кредити, но за сега, разбира се, те са в резерв. До момента, до който не е взето окончателно решение за създаването на агенцията. Въпросите на господин Босотил за преразглеждането на мандата на Frontex. Да, действително е, в момента комисията иска предпазлив подход във връзка с бюджета на Фронтекс. Това въжи за всички агенции. Мисля, че това трябва да се подчертае. Подхода на комисията е предпазливо искане възоснова на ефективното освояване на парите по време на предишните години. Разбира се, ние открито ще разгледаме всяк всяко искане на допълнителен бюджет, когато агенцията, разбира се, ни направи такива конкретни предложения за закупуване на оборудване. Това в момента обаче все още не е настъпило, така че ще разгледаме своевременно тези заявки. Във връзка с фондовете, предвидено е да се разгледат нещата по средата на периода. Припомням, че тези мерки са влезли през 2007, но имаше доста закъснение във връзка с правното основание на тези програми. Мисля, че тези програми почнаха да действат през 2008 година и има такава оценка за средата на периода тази есен, така че се надявам, че ще можем да ви дадем такава оценка за използването на всички тези програми и фондове, за които говорихте. Благодаря ви, господин председател. Si les parece, entonces, if you agree, Mr. Van de Kamp. Господин Ван де Камп, с ваше съгласие можем да проведем среща с докладчиците в Сянка преди следващата пленарна сесия в Страсбург. Можем да организираме среща с участието на докладчиците в Сянка, господин Ван де Камп и господин Алваро, на която да обсъдим детайлите. Така ще можем да излезем с становище, приемливо за политическите групи, със становище, което да отправя сигнал, политически сигнал към другите комисии. Господин Ван Декамп, съгласен ли сте? Води. Имам една бележка. Госпожа Келер, посочи, че е хубаво да поговорим с Агенцията за основните права предварително, за да знаем. Да, разбира се, аз също настоявах за това. Агенцията изисква увеличение на бюджета си с 50%. Ето защо трябва да разгледаме подробно това искане, за да установим дали то е изпълнимо с оглед на предстоящия ни бюджетен сценарий. Затова предлагам да организираме среща с господин Джерам, директора на агенцията. Той изрично поиска такава среща. Ще уведомим за провеждането на срещата по имейла. E както и за резултатите от нея, така всички членове на комисията ще могат да се изяснят и причините за искането за 50% увеличение на бюджета, представено от агенцията. И ако сте съгласни с това предложение, мисля, че вече приключихме с дневния ред за днес. Бих помолил всички, които не са оправомощени да присъстват тук или не са членове на комисията, да напуснат залата, за да пристъпим към заседанието на координаторите. Но мисля, че отсъстват някои от тях, като например господин Алваро. Колкото по-бързо започнем с заседанието, толкова по-добре. Благодаря на останалите. Утре в 9 часа ще продължим работа. Испанското председателство ще бъде представено от испанския министр на вътрешните работи и правосъдието господин Каманьо.